Bueno, buenas tardes. Отново, добър ден. Добре дошли на делегацията от Свазиленд. Ще дам думата на онези, които са тук до мен на подиума. След това ще имаме обмен на становища и евентуално ще можем и по интернет да се свържем с а, друг експерт а, в, от ЮАР. Не се говори често за Свазиленд тук в Европейския парламент, а сега имаме делегация на високо ниво при себе си. Госпожа Машуана, сенатор от Свазиленд, министър на природните ресурси Гедин Ламини, министър на търговията и индустрията Естер Лами, заместник Извин... вице-президент, всъщност, извинете. Той е също и депутат, другите двама министри също. Още един бизнесмен от а, делегацията. Мисля, че всички споменах. Не знам дали е имало някакви промени в последния момент. През май 2015 година се прие една резолюция от Европейския парламент, където говорим за защитата на правата на човека и за господин Мбуко, Удовлетворени бяхме от това, че тези двама правозащитници бяха освободени благодарение на нашата резолюция. Голяма част от резолюцията беше свързана и с правата на работниците и прилагането на конвенцията на МОД. Нашите гости днес ще говорят с нас за това какво се случва след приемането на тази резолюция и защитата правата на човека. Сега давам думата на сина, сенатор Машвама. Thank you very much, eh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за тази възможност Кралство Свазиленд да разговаря с Европейския парламент. Моята делегация се състои от министри, членове на парламента, представители на частния сектор. Когато видяхме вашата резолюция за Свазиленд, Видяхме, че има някои неточности и решихме, че е много важно да дойдем тук при вас и да работим и да говорим с вас като Европейски парламент. Европейският съюз е основен партньор на Свазиленд в различни сфери, особено социално-економическото развитие, различни програми. Сътрудничим си в сферата на търговията, развойното финансиране, изграждане на капацитет, както и въпроси свързани с управлението. Това сътрудничество доведе до високи резултати и трябва да посоча един от въпросите, за които говорихме с Европейски съюз. Те са свързани с смъртното наказание. Имаме голям напредък заедно и посредством тези ни общи действия кралство Свазиленд може би ще започне да има едно и също становище като Европейския съюз, също така и да се съгласи и се съгласи с мораториума наложен от ЕНЕ върху изпълнението на смъртни наказания. Трябва да обсъдим напредъка, който сме постигнали по резолюцията на Европейския парламент, но най-вече да посочим а, въпросите, е, които а, са неточни. Ще работим заедно с колегата по някои основни въпроси които са посочени. Резолюцията се притесняваше или изразяваше тревоги, свързани с свободата на сдружаване и Тулан Масого и Макубо. Ще ви кажем какво се случва. Резолюцията също говори за съдебната власт и зависима ли е тя или не. Ще говорим за това също след това демократичността на нашата система. Надяваме се, че в този диалог ще можем да поясним своята позиция и да е, успокоим вашите тревоги. Ще дам думата на господин Дейв Милан, който ще премине към е, изясняване. Господин Милан, благодаря ви, госпожо министър, почитаеми депутати проучихме резолюцията, която бе прокарана от Европейския парламент на 21 май. И ако се прочетат ако се прочете съдържанието, може да се види какво притеснява Европейския парламент. Когато изчетохме тази резолюция, ние също се притеснихме, разтревожихме се от това, което се говори за Свазиленд и как то е напълно невярно не говорим само за отделни неточности, свързани с факти, но и цялата картина в Свазиленд лента неточна. Някои от примерите са следните. Бе ни казано, че живеем в... И ще ви прочита част от резолюцията. Това е монархия, абсолютна монархия. 73-та година е наложено извънредно положение, което продължава има абсолютна власт на кабинета и има влушаване на правата на човека и така нататък. 73-та година този крал е бил на 5 години. Тогава бяхме управлявани от крал Субуза и обстоятелствата са, че през 68 година а, е наложена една система от британското правителство срещу желанието на хората от Свазиленд. 73-та година избраните членове на двете камери на парламента се избират в и разрешават да се е, отмени конституцията наложена и ние установихме собствено, собствено управление. Това ли е края на демокрацията обаче? Или това е началото на демокрацията? Когато хората решават как ще бъдат управлявани. В резолюцията също се отбелязва, че са забранени политическите партии. Не са забранени. Ние не живеем в извънредно положение. Говори се за постоянно нарушаване правата на човека. Единствените имена, които са ни дадени, са имената, които са представени от МОД на конференцията през юни. И там, в случая, в който Свазиленд и Косва, имаме представител на работещите и се казва, че има политически затворници, броят им нараства, Джулани Мусеки, Мани Макубо, Димини, Педзи, Клумини. Човек остава с впечатление, че затворите се пълни с политически престъпници. Върнахме се да видим какво правят тези хора и защо са в затвора. Зонки Ламини was in prison for... He bombed the private home of a police public... Първото лице е изгорило дума а, на полицай. Вътре е била майка му и е починал 8 дни след това, трябва да се запитаме как Европейския съюз ще отговори на някой, който взривява или пали лице. Има интерференция на звука. Behind, Roland Rudd was charged with attempted murder, common law crime, nothing to do with freedom of association. He shot two people, one in the... Това лице също така е застреляло двама души. Той казва, че тогава е бил пиян, когато е извършил това. So the difficulty that we face on and which I believe is the cause of much Имаме трудности, които са свързани с тези твърдения за нарушаване свободата на пресата и на сдружаване. Имаме проблем с тероризма. Има политическа организация в Свазиленд, не е една от законните такива. Има една политическа организация, която се казва Продема. Те са терористична група. Откъде го знаем? Защото те ни казват, ето, те публикуваха този брошура. Звучи ли ви като свобода на словото? Войната започна, пише тук. Гледаме ли сериозно на това или това са празни думи? Ние гледаме сериозно на това. Имаме много терористични актове в Свазиленд. Това, което най-много ни безпокои, е връзката между синдикатите и тази организация. Междувременно знаем също така, че пред МОД се правят някои оплаквания и част от тези оплаквания са наистина по същество и набързо ще ви разкажа за какво става дума. So in the ILO resolution... В резолюцията на МОД първото безпокойство е свързано с Меки Макубо. Те са освободени. Втората тревога е свързана с свободата на изразяване, свободата на медиите, отново за няколко лица. Всички тези лица са освободени. Третото искане от името на Европейския парламент е отново е такова. Там се говори обаче за повече хора, които са хвърлени в затвора и това е нарушаване правата на човека. Това са хора, които са в затвора за сериозни престъпления, като взривяване, поставяне на бомби на депутати, взривяване на цели инсталации. На четвърто място да има истински диалог с синдикатите за законодателни промени, зачитане правата на работниците – един цялостен доклад подадахме пред МОД, е, направихме провер... Е, промени в законодателството, взима регистрация на синдикати и конфедерации. Отново имаме три странни съвети. The next... Следващата точка е свързана с свобода на изразяване, свобода на демокрация, плурализъм Съвсем накратко говорим за демокрацията. Демокрацията се основава на волята на мнозинството и мнозинството е избрало тази система която в момента се използва. Ако някой иска да промени системата, може да говори със своите парламентаристи и с достатъчно подкрепа в парламента можем да променим системата. That, in our view, is, is democracy. След това съдебната система и нейната независимост. Да, имаме проблеми с съдебната система. Министъра на правосъдието бе отстранен, няколко съдии също, така че имаме вече нови. След това говорим за хвърлянето в затвора на политически активисти. Единственият кои, единствените, които са хвърлени в затвора, са тези, които са а, с... виновни. Point 8, we talk again about the banning of trade unions and the imprisonment of political opponents. There are no trade unions banned in Swaziland. There are... Нямаме синдикати, които да са преследвани. Нямаме лица, които да са хвърлени в затвора без сериозни обвинения и девети параграф призовава Европейската комисия да разследва и да види дали наистина е имало системно нарушение на правата на работещите. Бихме искали да поканим да дойдете при нас, за да направите анкетна комисия, която да проучи въпроса. С удоволствие ще ви дадем доказателства. Моля да не вярвате или да не приемете всичко, което четете в този доклад като истина. Моля, задавайте въпроси, дайте ни възможност да ви представим фактите. Когато получите фактите и от двете страни, тогава работете с нас и ние ще отговорим на всички е, заложени стандарти от МОД. Сега от мен, може би, остават с впечатление, че няма никакви проблеми с Фазиленд. МОД е, отбелязва различни въпроси, по които са нужни поправки в законодателството. Ние работим с МОД ежедневно, ежеседмично за решаване на тези проблеми. Благодаря. Благодаря много, господин Милан. Мисля, че имаме връзка сега с Amnesty International. No, we don't. Bueno, pues seguimos, uh, seguimos con las intervenciones entonces. ¿Alguna persona más o el embajador des desean intervenir? Някой Bueno, pues eh, entonces voy a dar eh, la palabra al Servicio Europeo de Acción Exterior. Al... Добре, давам думата на СВД, господин Кастрио. Да чуем какво мислите вие. Благодаря ви, госпожо председател, че ни давате думата. Благодаря за това, че свазиленската делегация бе приета от вас на това заседание. Имахме е, възможност е, да говорим пред вас и при други случаи и много се радваме, когато може да дойдем тук. Никола Пеломо е тук, той е ръководител на делегацията в Свазиленд и той може да ви даде повече подробности и повече детайли за напредъка. Това, което може да кажем най-общо и колегите от комисията са тук, е, че ние следим отблизо случващото се в Свазиленд, както иска от нас резолюцията в девета точка. Разбира се, и преди извършвахме тази дейност, тъй като това е част от обичайната ни дейност. Ако ми позволите, ще спра до тук и ще дам думата на Никола Паломо. Заповядайте. Благодаря. И аз искам да благодаря на вас и на цялата комисия, както господин Каро направи, за това, че сте домакини, защото така имаме възможност за диалог, е, конструктивен диалог между отделните страни в тази дискусия. Така нашите гости от Свазиленд ще могат да поговорят по този въпрос пред вас. Европейският съюз е в тясно сътрудничество с правителството на Свазиленд и приятелите ни от Свазиленд ще го потвърдят. Ние сме най-големия партньор за развитие тази страна. Търговските ни отношения също се разрастват. Силно се надявам, че с поразумението за партньорство и търговия тези отношения ще се подобрят и промишлеността и в Европа и местната индустрия ще се развият. Делегацията е много активна и след апгрейда на делегацията през октомври 13 година можахме да добавим политическа писта към съществуващия диалог. Имаме ежедневни контакти на всички нива с властите не само с правителството, а и с неправителствени организации в страната. Мисля, че Европейският съюз се разглежда като един честен посредник от всички страни и искаме да насръчим максимално диалога. Трябва да кажа също така, че ние подкрепяме инициативата на общността с помощта на президента на Малауи, който насърчава диалог между Негово Величество Краля и други действащи лица. За да ние даваме подкрепа на НПО да са готови за този диалог, той трябва скоро да стартира. Това е накратко какво правим в страната. Смятаме, че това е част от един процес и като делегация сме готови да ви предоставим цялата информация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 на Свазиленд. Надявам се да може да слушате дискусията, след като ви чухме. Много ви благодаря за изказването. Иска ли някой да каже нещо? Да заповядайте. Бих искал да отговоря. Що се отнася до закона за държавна измяна, и за борба срещу тероризма. Казва се, че използваме тези закони срещу синдикалисти. Тези имена, които споменавате вие, са на лица, които са извършили тежки престъпления. Законът ни следва закона на Великобритания, Обединеното кралство за борба с тероризма. Законодателството ни, както казах, е основано на британския модел. Имаме изменения, които защитават синдикалисти, не може да се използва закона срещу тях, но тези членове, за които говорите, в момента са пред Конституционния съд. Марио Масуко ги изпрати, както и още трима. Те казаха, че това законодателство е неконституционално. Така че сега ще видим какво ще се случи с този процес. Това показва, че съдебната ни система работи, че хората с различно мнение могат да заведат дело и да защитат себе си пред съда. Благодаря. Yes, for two minutes. I will give the... Дам ви думата за две минути. Thank you very much, Honorable Chair. And just to emphasize that indeed... Uh... Да, искам да кажа, че имаме три клона на управлението в страната. Те са независими. Съдебната система също точно заради тази независимост а, имаме такива случаи. Понякога е трудно в а, развиващите си страни дали правителството трябва да се намесва в другите клонове на властта, например, ако има решения на съда, които не отговарят на очакването, но в духа на зависимостта, а, ние смятахме, че съдебната система ще се самопоправи. Имаме комисия за борба с корупцията, която работи много добре и тогава тази комисия откри, че има проблеми в самата съдебна система, т.е. има елементи на корупция. Този въпрос бе повдигнат и тогава включително между другото и арести на журналисти и правозащитници. Точно тогава се повдигнаха тези въпроси и беше съвсем очевидно, че съдебната система среща проблеми ние се опитваме да се справим с този проблем. Ако правителството диктува на съдебната власт, то тогава ще има обвинения за намеса. Искам, госпожо председател, само да кажа, че нашата демокрация признава всички заинтересовани страни, включително в трудовоправните отношения. Затова искаме да постигнем и стандартите, заложени от Международната организация по труда, ще започнем с такива изменения, които отговарят на тези стандарти, които ще дадат възможност за тристранен диалог, да може всички партньори да си, да си говорят и да дискутират. Имаме вече такова законодателство. Отново имаме тристранен съвет. И продължаваме работата по другите зададени стандарти от МОД за да зачитаме своите синдикати. Благодаря. Има ли коментари от Амнести? Yes. It's your turn.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 Сега дам думата на, нашия колега, на нашата колега Къртин Дарлин. Имате думата. След това ще чуем какво ми каже делегацията и ще приключим. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на присъстващите колеги и делегацията от Суазиленд, както и колегите от Амнести в Южна Африка. За мен е важно, когато възприемаме позиция на Европейския парламент, е, почти единодушно в Страсбург, именно, с което призоваваме към действие правителството в Свазилен по отношение правата на човека. Много важно е да чуем от тях е, какви действия са предприяти в отговор на нашите молба. И аз лично водих вчера продължителна дискусия, двустранна с делегацията. И все още у мен стои открит въпроса как препоръките на Международната конференция по труда се прилагат, какъв напредък е постигнат по тези девет точки. Знаем, че някои профсъюзни деятелици са освободени от затвора. Това е чудесно и вярната стъпка в една убедителна стъпка в вярната посока. Сега трябва още да се работи по регистриране на работодателски и е, синдикални организации. Имам резерви. Те са резерви е, по отношение свободата на асоцииране, която все още не е постигната в пълна мяра но все пак това е началото на процеса и опита да се работи с правителството на Суазиленд и с съответните фактори в региона. Това се вписва в контекста, който не трябва да забравяме, а именно, че ние е, обсъждаме споразумение за партньорство, економическо партньорство с е, е, държавите от Южна Африка и мисля, че имаме отговорност, наша е отговорността да, да следим за правата на човека, правата на труд, ангажиментите, поети от различните страни в тези търг... Е, трудови отношения, да се прилагат е, те и на практика, не да, останат, да не останат само на хартия, за да могат хората наистина да е, се ползват от своите основни права, да се организират, асоциират права на труд, да се спазва трудното законодателство на мястото, на месторабота на хората. Благодаря на делегацията за това, че са дошли от Суазиленд. Както казах в края на разговора ни вчера, това е началото на един процес, а не е момента, в който можем да теглим ясни и конкретни заключения. Благодаря. Ще дам отново думата на сенатора за две е, минути за заключение. Благодаря, госпожо председател. В заключение ще повторя позицията на правителството на Суазиленд по правата на човека. Ние имаме една програма за развитие и знаят с нашите партньори в ЕС, ние се притесняваме от едни и същи неща. Преди всичко интереса на нашите граждани ни вълнува. И ние се присъединяваме към и подписваме международните конвенции не защото някой не го налага, защото искаме доброто на гражданите си. Затова ги и прилагаме. Е, признаваме, че в някои области е, не мислим е, достатъчно хармонично и има какво да се прави в това отношение, но това е целта на партньорството. Партньорството предполага диалог, именно по един мирен, конструктивен начин ще продължим, продължим да работим и да се ползваме от партньорството си с ЕС. Искам да подчертая, нямаме време, но се спра на подробности във връзка с е, въпросите ни, е, които са посочени от е, МОД. В партньорство с заинтересованите страни, с е, тристранните, е, с е, работодатели, профсъюзи работещи, ние ще решаваме проблемите. Не влезахме и в проблема за свобода на изказа. В нашата страна, ако човек живее там, може, ще се изненада колко лесно може да говориш на всякакви теми. Може да кажеш всичко и безнаказано. Може да кажеш всичко срещу всякого. Тоест, нещото се връща до там. Нека да, да говорим за тези неща, да ви представяме картината в нашата страна, да, ви, е, да я иллюстрираме със съответните факти, за да я знаете какво се случва всъщност. И ние приветстваме представители на вашите организации у нас, защото те на място ще видят за какво става дума. Аз е, наистина е, тук се присъединявам към посланика. Европейски съюз е един от нас, един от най-силните ни партньори и в интерес на Европейския съюз е да, да развиваме, да работим заедно във всички сфери, в администра... администрацията, търгови и така нататък. Именно защото признаваме това, значимостта на този процес ние искаме да работим заедно в интерес на народа на Слазиленд. Благодаря отново за възможността да бъдем тук, да, го, да разговаряме, да се ангажираме с вас. Картите ни са на, сложени на масата чрез тази резолюция, която подписваме, ние ще предоставим а, а, актуални факти за това, което се случва в Слазиленд. Да, много се радвам, председателката. Много се радвам, че водим този диалог и съм признателна на представителите на Amnesty International за информацията, която ни предоставиха. Винаги сме разчитали на вас за достоверна информация. Благодарна съм и на другите участници. Наистина, тук се води един истински диалог. Свазиленд се е съгласила да, под, да се ангажира с економическо и търговско партньорство с Европейския съюз. Това е част и от споразумението от Кутоню И мисля, че благодарение на тези инициативи напредваме по основни въпроси за нас, като свобода на изказа, защита на човешките права, защита на, политическа, на гражданите при упражняване на политическа дейност. Всичко това ще продължи в нашия диалог. Ние сме на ваше разположение, разбира се, ако желаете да ни предоставите допълнителна информация. Бъдете уверени, че Парламента продължава да работи с важни институции и ще бъде така и в бъдеще. Желаем ви всичко хубаво на вас и на вашата страна. Приключваме дискусията за днес. Благодаря.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 Oh. Bonjour à, à tous et, et à toutes. Euh, je suis très honorée. За мен наистина е чест да председателствам на това заседание. Благодаря на колегата Валенциано. За мен за пръв път, е за пръв път, така че не ми връзвайте косур. За мен е част да представлявам е, тази група е, депутати, за които положението в Судан е толкова важно. Днес след обед е, имаме изслушване за положението на правата на човека в Судан. След резолюцията, която гласувахме в парламента по този въпрос, за мен е особена чест да приветствам с добре дошъл Амин Меки Медани, който в известен е, смисъл е обект на последната резолюция в Европейския парламент. Той е прекарал 4 месеца в затвора. Наистина голяма чест е за нас, че той е тук сред нас в Европейския парламент. Той е тук за пръв път, защото до сега е, са му пречели да дойде, включително и за официално изслушване. Няма да отнемам повече от времето, защото важното е да чуем господин, нашите гости и какво имат те да ни кажат. В този порядък ще дам думата, ще им дам думата първо господин, господин Меки, който е активист в областта на правата на човека. Той е председател на да си, на Конфедерацията на гражданските общества в Судан, на гражданското общество в Судан, организациите на гражданското общество в Судан. и в това си качество е бил е, хвърлен затвора и там е прекарал няколко месеца. Посветил е голяма част от живота си за отстояване правата на човека. Това е, което ние бихме искали да сме в състояние да отстояваме по-добре, да защитаваме по-добре. И е, аз съм наистина гор, горда, че принадлежа към тази група, която се занимава с тези проблеми. Имате думата. Благодаря ви, почитаеми депутати и членове на парламентарната подкомисия по правата на човека, дами и господа, гости. За мен е голямо удоволствие като активист по правата на човека от Судан да бъда поканен на това високопоставено заседание, което обсъжда въпроса с правата на човека в Судан. Суданския народ е, и аз си даваме сметка за позициите, принципните позиции, която Европейския съюз поема по общо политическото положение в страната ми, особено в е, последните месеци и години във връзка с нашата борба за мир, демократичен преход и спазване на правата, основните права и свободи. Моите, моето семейство и приятели следваха с особено, след, проследиха с особено внимание е, действията на Европейския парламент по време на моят е, на моя престой в затвора. Е, това наистина, тази последователна борба до постигане на целите е нещо, което оценяваме високо. Ние, приятелите ми, семейството ми и суданския народ ще сме благодарни за това за винаги. Вече трета година човек, правата на човека се нарушават и е, се шири страдания сред суданския народ. Сегашната власт дойде на власт след военен преврат, когато през, на 13 юни 1989 година. 26 години по-късно същите управляват, същия президент, същата партия, същите е, сили за сигурност, същата бюрокрация в самото начало те издигнаха лозунги, лозунги на арабизъм и ислямизъм в страна, която по дефиниция е многоетнична, много, в която се изповядат много религии и различни култури са представени. По отношение на правната рамка, преди преврата, е, Судан беше подписал някои важни международни конвенции, включително е, Хартата на правата, е, пакта е, за борба с дискриминация и Конвенцията на Африканския съюз по правата на човешките и народни права. Конституцията 2005 включи, е, интегрира тези конвенции като неразделна част от вътрешното законодателство, включително хартата. Въпреки това, законодателство, което е в сила в момента, което се прилага много стрикно, върви паралелно и всъщност противоположна посока на, на принципите, които са възприяти чрез тези конвенции. Например, Националния акт за разузнаване и сигурност от 2010 година, с който бе допълнена Конституцията – тази година. С тези закони е, службите за сигурност се превръщат в военизирани организации. Тоест, тези е, целта е или за създаване на тези органи е да се набират факти и да се анализират в полза на изпълнителната власт. Тези органи обаче в Судан и по силата на тези нови закони могат да претърсват да задържат, да претърсят домове, да задържат, да арестуват и да държат в затвора, в изолация хора. В кили единочки, без контакти с хора, без слънце, без въздух, без книги, без никакво движение. Аз преживях всичко това. И тази организация е, е облечена в цялата тази власт, без да е, е придружено това със съответната отчетност. Те не се отчитат пред никого за да бъдеш освободен, трябва да получиш разрешение на директора на организацията, организацията което разрешение никога не се получаваше. Сегашния нов закон, по силата на този закон могат да се конфискуват вестници, и то остават ги да бъдат отпечатани и ги изземват и конфискуват след това. По този начин е, се допускат е, допълнителни разходи. При всякакво не, може да се, не могат да се провеждат семинари или обучение без е, разрешение на службите за сигурност. Профсъюзите са изцяло за, за унищожени тях ги няма. Те, се, те са казионни, превърнати в част от съответни министерства. вече е, въвеждат се ислямистски права, като например ислямската униформа. Такова нещо, такова понятие няма изплашване на хората, движение сами на жени без мъже и така нататък. Всичко това е целта е да бъдат сплашени хората и държани в подчинение, а оправданието е исляма. Използват се всякакви средства, микрофони, подсослателни реби на сватби и други, именно за да бъдат сплашени хората, да бъдат конфискувани но имуществото им и така нататък всичко това отнемане правата на свобода, на, е, на събиране, повече от е, пет, е, сбирка на повече от петима вече е незаконна и може да бъде наказателно преследване. Хората подлежат на наказателно преследване. Економически, социални и културни права всъщност са несъществуващи в Судан – Нашия дълг е 50 милиарда долара, инвестиции не идват външни, обслужването на външния дълг е прекратено. Това засегна много сериозно и вноса и износа. Стоиността на лирата падна до абсолютен минимум и хората страдат от всичко това. Ще видите, млади хора, наистина в сянката на Сирия и Ирак – нашата не изглежда толкова страшно, но не трябва да забравяме трагедията на хората в Судан или от зоните на конфликта, откъдето хората бягат е, през Либия или където и е, намерят пролука през Средиземно море в лодки. Това е много страшно и драматично. Судан подписа четирте, е подписал четирите Женевски конвенции и ги е ратифицирал, включително четвъртата за защита на цивилни лица по време на въоръжени конфликти. Но трябва да прочетете докладите на Amnesty International Human Rights Watch или други организации за Дарфур и двата региона, планинските райони и Южен Брунай. Там се говори за бомбардировки върху е, гражданско, невинно гражданско, цивилно население от е, въздуха, изнасилвания и така нататък. Създаден е, е сила за бърза намеса, което е нов е, в паравоенно формирование, полувоенно формирование за Южна Африка с цел да се унищожи, разруши културата, местата за религиозни ритуали, джеми, църкви и така нататък. И както споменах на предишното заседание, за всичко това се е, говори не само в е, докладите на НПО-тата, но и официален доклад на Комисията на ОНЕ по правата на човека. А, тази агенция не може да бъде обвинена в западен или ислямски или антиислямски уклон. Тя получава информацията от Юнами, която е една организация, която е конституирана от Съвета за сигурност и чрез Африканския съюз, именно за защита на граждани, на, на цивилното население в Дърфур. Доклада на Върховния комисар трябва наистина да видите какви жестокости се извършват в бомбардираните райони. Касетъчните бомби, изнасилванията и така нататък. Това е, е създа, този орган е създаден заедно от ООН и е, Африканския съюз. Така че въпросът за мандата тук не, не възниква. И такива актове на насилие биват регистрирани именно посредством тази организация. Няколко думи за така наречения диалог между Европейския съюз, тройката, което е опит да се води един пълен така диалог между правителството и опозицията. Беше запазена дата през месец, миналия март за такава тристана среща. Правителството просто не се отзова. от бивши председател на ЮАР Мбеки каза, това всъщност не ни е, вълнува, това е вътрешно-судански проблем и бяха, беше допуснато от е, Международната общност и Африканския съюз е, да, да, да се направят всички тези промени, конституционни, правителствени и у нас, без. А сега опозицията твърди, че трябва да изградите, да, да започнете мерки за изграждане на доверие, прието казва не. Започваме с цялостен пълен диалог с присъстващите. Разбира се, правителството не желае да участва във форум, където той е малцинствена партия на малцинството. Това е сега основната позиция на правителството. Те са Националната партия на Конгреса не е мнозинство и това е ясно за всички. И накрая в заключение ще кажа, положението на, с правата на човека в Судан не е било никога по-лошо. Никога, а, нито в глобален план, нито а, в конфликт, и в глобален план, и в конфликтните райони. Сегашната нестабилност, за съжаление, може да доведе до подобна съдба в зоните на конфликта. Така че не става дума само за суверенитета на суданския народ, а за единството на е, страната и стабилността на целия регион е, зависи от това. Централно Африканската република, Сомалия, Руанда, знаете множество примери от този род международната общност дължи на суданския народ и сигурността на целия регион е, усилие да спре е, да, да, да спрат кръвопролитията. Благодаря ви за вниманието и търпението, че ме изслушахте. Наистина няма да се уморя да ви призовавам да не пестите усилия за да помогнете на суданския народ да излезе от сегашното положение. Благодаря е, председателката. Мисля, че няма опасност да забравим трагедията на суданския народ. Именно целта на то, това изслушване е за да поставим проблема в международен контекст, в неговата международна рамка и да наблегнем на това, което се случва в Африканския рок и по-специално в Судан. Не забравяме, че е, суданското правителство продължава да избива собственото си население, да бомбардира цивилни обекти, в резултат на което има вълна от бежанци, хиляди е, разселени, е, прокудени от родните си места, които наистина са и разбира се Европейския съюз, е, именно за това Европейския съюз продължава да работи за споразумението от Картум и а сега ще дам думата на е, другия наш гост, който е международен експерт. Е, той работи към е, за Human Rights Watch и е директор на програма за Африка в международната група кризисна група. Сигурна съм, че имате какво да ни кажете и ще ви слушаме с удоволствие. Благодаря, госпожо, почитаеми членове на подкомисията по правата на човека, дами и господа. За мен е чест, че имам възможност да говоря пред вас на това изслушване по правата на човека в Судан. Моя колега, доктор Мин Макамедели, каза, че правната рамка на Судан почива на всички принципи и стандарти за правата на човека, международно признати, международни конституционни гаранции, харта на основните е, права, всички тези документи, които в международен план са признати. Но не правната рамка, всъщност, е, не от тази правна рамка се ръководи правителството, а, а, а то управлява по принципа оцеляване на по-силния, използвайки сила и държейки населението в подчинение чрез една мощна военна машина. Имаме в страната изобилстват тежки, множествени нарушения на международното хуманитарно право. Говорим за престъпления, военни престъпления, престъпления срещу човечеството действителността в Южен Кордофан и Блюна, държавите от Синия Нил и другите федерални страни от Дарфур. Седем от тези щати в Судан сега се намират под, е, в изварено положение. Там има движения, които искат просто мир в районите, който почива върху справедливо разпределение на националната, на политическата власт и национал, участие в богатството на Судан, които се извличат на територията на Судан, но които всъщност, от които местно население не се ползва. Тоест има масово нарушение на международното човешко право и законовия ред е, в е, военните райони, в районите на война нарушаване на гражданските права, социални и економически права, изобилстват в е, градските райони където много случаи причат вниманието на обществеността веднага поради високия профил на, профил на жертвите, но това са само единици. Милиони в Судан днес са, са жертва на правителствата политика. И съвсем накратко ще ги опиша. Има сериозни нарушения в горе споменатите щати и то главно срещу бунтовници. Международният панел на ОНЕ всъщност дефинира това, аз цитирам Обединените нации, това е един панел от експерти, а именно колективно наказание, наказателни акции срещу села или общности, от които произлизат или оперират бунтовнически опозиционни групи. Това води до е, изселване, прокуда на тези е, села или общности от места, където е разкрит е, прито се натъква на несъгласие и с неговата политика. Обикновено всички тези актове се присъстват с голям брой убийства. По време на лятната кампания от 2013-2014 година, това е обикновено от е, ноември до юни следващата година, силите за бързо подпомагане, това е специална звено сила под прякото командване на Националната агенция за сигурност и разузнаване в Судан. Състои се от бивш, бивши е, полувоенни милиции, които са участвали в етническо прочистване в Дарфур от 2003 и 2004 в планетата там, които сега са рециклирани и са превърнати в редовни е, части на суданските е, агенции за е, разузнавателна агенция. По време на тази кампания действията бяха предимно в планините Нуба. В този период бяха нападнати множество села, много граждан, е, цивилни лица бяха е, прокудени, е, изнасилвания, разграбване собствеността, подмогнати от суданските ВВС и армия, обстрел в тясна координация между милициите и въоръжените сили на Судан. През май комисарията на ОНЕ за беженците каза, че 116 000 души са прокудени в резултат на действията на е, армията за е, частите за бързо подпомагане. Тук не говорим само за бунтовници, а за беззащитни цивилни граждани като част от военна стратегия. Това е което е, бихме искали международната, е, това е за което искаме международната общност да държи отговорно правителство на Судан. През май 14 същите тези сили са нападнали 35 села на юго-исток от Няла, твърдейки, че там има е, бунтовници, 30 000 души са прокудени оттам. РСФ е, тези сили е, действаха и в други области януари, като нападнаха две групировки на Суданското движение за освобождение, като това доведе до 41 000 отново прокудени хора, разграбване на, на имущество е една определена политика, целта е да бъдат е, докарани до крайна бедност и отчаяние тези хора, просто да бъдат унищожени. Това са е, всъщност е, много плодородни земи, които се опустошават и това е една последователна политика на правителството, която то следва през последните три и две и половина десетилетия. Е, според е, тях е, тези села са подозрителни, поради това, че там живеят хора от, различ... от същи етнически групи, като бунтовниците, които оперират тези райони. Това, което искаме от Европейския парламент е да заклеми всички нарушения на международните в конфликти на Судан Забелязват се непрекъсни бомбардировки е, в, е, срещу църкви, училища, конвой за предаване на хуманитарна помощ. Е, по този начин се пречи на достъпа до полето по време на жътва и се унищожава прехраната за цяла година на населението. В, това се действие на правителството в планините Нуба и е, Синия Нил. Ето защо ние молим парламента да окаже натиск върху правителството на Судан да приключи, да, да, да помогне за да се постави край на този вид нападение, да се даде възможност да се даде, предостави хуманитарен достъп е, до, до областите, които са в ръцете на правителствените сили. Хартум прилага много стриктна хуманитарна блокада, включително срещу блокада на, на търговски обмен между търговци в е, владените от правителството райони, така наречените мирни пазари. Правителството неодавна издаде указ, с който забранява такава търговия и заплашва участващите със смъртно наказание, конфискация на имуществото или доживотен затвор. Това е управител на Южен Кордофан, който излезе с такъв указ тази година. Има един аспект от войната в Дарфур, което е между племенните борби. Толкова много полувоенни е, части има от различни е, племена, че днес наистина е загубен пълен контрол върху тях поради е, спада на, на постъпленията в правителството поради е, цените на петрола. Те не могат да заплащат на тези е, е, платени убийци. Те, те, те действат безнаказано, ограбват, избиват абсолютно неорганизирано. В резултат има сериозни борби между е, отделните племена в Дарфур. Например, през януари 2013 година в е, битка за достъп до хиляда граждани са умряли, цивилни граждани са починали по време на атаките, а другата страна не е признала своите загуби. Отново. И така продължават битките между двете племена и от двете страни имаме тези паравоенни милици, които са обучени от правителството на Судан. Отново през месец май и месец август 2014 година имаше битки, 920 човека загинаха, а май тази година в регион от Судан се стигна до разселване, принудително разселване на 50 000 човека. Така че това е което се опитвам да защита. Тези междуплеменни войни, въпреки че приличат на хаотични действия, всъщност се подкрепят изклаждат от правителството на Судан, което използва чувството за племена принадлежност като свой инструмент и поради тази причина те, е, хората от правителството, нямат нищо против да приемат цивилните жертви и това оказва сериозно внимание върху сериозно влияние върху племената от арабски происход в е, Дарфур. 2,2 милиарда са принудително разселените, част от тях са в лагери и наистина е задължение на Европейския парламент и на други члена на международната общност да потърсят отговорност на правителството на Судан за това, което се случва в Дафур, за това, което се случва за разрухата на държавата, за това принудително разселване, тъй като това правителство не прави нищо за да спре процесите, а всъщност окоръжава различните фракции. Моя колега говори за проблемите за свободата на словото, за свободата на свободно общуване и събиране в групи. Тези неща продължават да се случват и днес тази седмица вестника Хартум беше конфискуван, защото имаше карикатура на управляващата партия. Вестника беше конфискуван, след като беше отпечатано изданието, защото това води до економическа загуба за онези вестници, които си позволяват да критикуват управляващата партия. Петък също така беше конфискуван и вестника Судани Принт заради разследващо журналистическо заради разследващ журналистически материал на един от техните репортери, който беше задържан за кратко и разпитван. Тук ще спра и ви благодаря много за вниманието. Merci beaucoup. Excusez-moi de faire le gendarme, c'est toujours un rôle assez désagréable. Е, наистина е, малко неприятна е ролята на председателството, който трябва да прекъсне говорещите, но би ми се искало да оставя малко повече време за дискусия. Именно да наблегнем на, да обърнем повече внимание на вашия апел към Европейския парламент. Към това бих добавила две неща Казахте, че се е, извършват е, военни престъпления, престъпления срещу човечеството в е, Судан. И аз бих искал да отнесем въпроса към към фактори, които безнаказано участват на среща най-високо равнище в, е, или престъпници участват на среща най-високо равнище в е, Южна Африка. Предишната пролет, миналата пролет е, имаше избори. Аз се колебая да ги нарека избори. Нещо като имитация на избори, които бяха повод за множество арести и страхотна цензура в медиите това е важно да се каже. Аз през юли именно говорих за арестуването и екзекуцията публичната на двама ръководни, две ръководни лица в опозицията. И всъщност смъртното наказание никога не е прилагано в Судан прили идването на власт на господин Башир. Това е започва да се случва. Сега ще дам думата на колеги, които желаят. Само да кажа на нашите гости, че доста е натоварен нашия следобед, нашата следобедна проблема, тъй като имаме паралелно заседание на групата по външни въпроси, което е, обяснява не особено голямото присъствие, силното присъствие на депутати в тази жала. Но сега госпожа Валенсиадо е, иска да вземе думата. Си. So... Ще се изкажа на испански, така че моля ви служете си слушалките. Ако разбирате испански, разбира се, това не е необходимо. И така. Първо искам да ви благодаря за това, че присъствахте на тази среща на подкомисията, че ни предоставихте тази информация и анализирахте ужасната ситуация, която се случва в Судан. Второ, бих искала да знаете, че госпожа Верже е наистина активист в много различни точки на света, включително Судан. Тоест, когато има въпроси, които затягат, засягат Судан, вие имате един много важен евродепутат на своя страна. Освен това, тук смятам, че би трябвало да има хора от външната служба на Европейската комисия. Какво смятате, че Европейския съюз трябва да направи незабавно, т.е. сега, за да може да улесни политическите процеси във вашата страна? Ако има абсолютен разпад на политическата система, какво смятате вие, че искате да направи Европейския съюз, за да може да избягат от този кошмар, в който се намирате? Ние трябва да знаем какво точно очаквате вие от Европейския съюз и какви резултати очаквате да има от а, това заседание за вас в Судан. Ще допълня Елена. Тя със следното, тя привлек... вие привлекахте вниманието ни към създаването на много е, звена, правителствени, които всъщност е, излизат извън всякакъв контрол. Говорим за процеса от е, Картум и борбата с търговията с човешки същества. Правител... Дискусията се води с правителството. Бих искала да зная какво мислите за тази цел. В политическата и правна рамка, такава каквато е тя в Судан в момента? Yes, uh, what, um... Да. По отношение на това какво трябва да направи Европейския съюз, мисля, че се опитах да ви обясня а, тази патова ситуация, в която се намираме по отношение на политиката в Судан, Мисля, че Европейския съюз, съзнанията с които разполага, даде на Судан 90 дни за осъществяване на изчерпателния диалог и среща с а, представители на Съюза в представителство в Адис Баба. Доколкото знам, for the AU to give an ultimatum of 90 there is за първ път има такъв ултиматум към един от основателите на организацията ЕУ. И мисля, че когато случая стигне до Нью Йорк, по време на посещение на нашия президент в Пекин, той каза, че а, добре, ще отидем, ще а, разгледаме резолюцията, как направихме с другите резолюции, но мисля, че тук е ясен залога на 10 октомври. Ще има диалог, който ще бъде диалог между глухи, защото според мен това не включва политическата опозиция, не включва онези, които а, участват в а, битките в трите региона, не включва и гражданското общество, така че парламента заедно със своите съюзници ни казва, че има 86 различни страни. Не знам откъде идва тази цифра, не знам кои са тези хора. При нас е необходимо да има 5 до 30 човека, за да се създаде партия, така че това е конференцията, която ще се случи на 10 октомври и ние трябва да знаем след 10 октомври какво ще се случи и какво ще направи ЕУ а, след тези 90 дни и каква ще е на Европейския съюз към всичко това. Uh, За мен един от основните приоритети на външната служба на Европейския съюз е да накара правителството на Судан да спре хуманитарната блокада и да позволи незабавно безпроблемен достъп на хуманитарните работници до тези региони, защото имаме случаи на наистина силно недохранване в тези региони, както ни докладват мисиите на място. Имаме проблем с а, това, че по време на дъждовния сезон дъждовете се бавят. Това означава, че ще има проблеми и с реколдата. А така или иначе, а, земята е много изтощена след тези 5 години на битки. Пречи се на засаждането по време на сезона за засяване, пречи се и на събирането на реколтата заради касетъчните бомби. Документирано е използването на касетъчните бомби в Дарфур, в района на Синия Нил и в а, няколко други региони. Целта на тези касетъчни бомби е да накажат колективно населението в тези региони. Използват се като оръжие храната и стоките от първа необходимост. И това, което се случва в момента, незабавно. Не искам да казвам повече, защото очевидно има хиляди подложени в риски приоритета, изложени на риски приоритета трябва да, е да ги спасим. Във връзка с процеса от Хартум. Судан е а, транзитна страна за мигранти от а, рога на Африка. И за това Европейския съюз подпомага Судан, за да задържи миграционните потоци. Въпреки това, ако видите профила на хората, които напускат брега на Либия и стигат до Гърция, Италия, Кипър, ще откриете, че там има много суданци, както и еритрейци. И това е защото има едно цяло загубено поколение жители на Дарфур, млади мъже и жени, които са напълно отчаяни от единствения начин, по който могат да си осигурят прехрана в Судан, заради непрекъсната дискриминация, така че те са готови да рискуват своя собствен живот, за да прекусят Средиземно море и да намерят ново бъдеще в Европа. Судан е част от миграционния проблем и трябва да понесе своята отговорност за това, че гони младите извън страната. Има хора, които са професионалисти, които се налага да избягат от Суден, защото не получават достатъчно заплащане за своята работа и те се опитват да прекусят Средиземно море. Така че вижте реалността и накарайте Судан да се справи с основните причини за конфликта, който а, се случва в Судан. Не се доверявате на аргумента, че Судан е просто една транзитна страна. Oubliez quelque chose et votre minute supplémentaire. <laughs> just, just one little thing. Yeah. Господин Мекани, нека добави той нещо. Само нещо дребно. Идвам от Женева, където беше среща на съвета по човешки права. Судан се занимава в момента с част от процедурата, например изграждане на капацитет. Смятаме, че това, което се описва сега, не е свързано с проблеми с капацитета или с техническо подпомагане. И наистина съжалявам, че го кажа, но това е моето впечатление. Работя много с Комисията по човешки права и с съвета. Причината комисията да бъде заменена от съвета е, че комисията е политизирана. Не смятам, че а, нещата са по-различни с съвета, но няма значение. Искам да кажа, че много а, хора в момента водят дебати дали да се запази елемент 10, член 10 и ако е така, той, той да е обвързан с други елементи и да се заде така наречената комисия за разследване. Тази комисия за разследване наистина трябва да каже неща на света, защото правителството казва, да, всичко е наред, ние нямаме проблеми, а хората казват, има изключително много проблеми. Има смърт, има глад, има разселване. Всичко това трябва да бъде разследвано. Благодаря ви. Je vais donner la parole à, à la commission au service. Euh, Сега думата има Европейската комисия, службата за външни въпроси. Само да ви покажа е, тази разпечатка. Това е току-що публикуван материал за борба с е, геноцида, където и да се случва той, и са цитирани именно тези части на Африка. Бих искала да просто да ви насочва вниманието към този е, елемент от тази тема. Този материал излезе вчера. Сега външната служба, заместник е, директор на отдел, който отговаря за е, африканския рок. Най-много 10 минути имате. Благодаря много, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на нашите гости днес. Да им благодаря за анализа и за гледната точка, с която ни запознаха. Мога да кажа, че споделяме всичко, което казахте до голяма степен. Днешното изслушване във връзка с ситуацията с човешките права в Судан е много навременно, защото съвсем наскоро, миналата седмица в света, обсъдихме с европейските държави членки тенденциите по отношение на човешките права и последните развития в Судан. Това беше възоснова на водещите мисии в Картум. Те покриваха период от цяла година. И мисиите в Картум са стигнали до горе-долу същото заключение, което чухме днес, а именно ситуацията с човешките права като цяло в Судан не се подобрява и всъщност дори се е влушила в някои области. Така че ние сме много благодарни да участваме в това изслушване днес. Госпожо председател, вие знаете, че политическите взаимоотношения между Судан и Европейския съюз са много трудни, защото има заповед за арестуване на президента. Освен това, новото търговско споразумение е взето решение да не се ратифицира, което ни ограничава много по отношение на диалога, на начина по който нещата могат да се развият. И въпреки това като фон, мисля, че е ясно. И ние сме много съгласни, че тази държава се нуждае от първата основна политическа трансформация, за да се стигне до мир, да се сключат примирия и е, да се отбележи развитие. Всички международни усилия в тази насока определено заслужават подкрепа от наша страна. Искам само да направя коментар по отношение на процеса в Картум – защото наистина Судан е много важна страна по отношение на миграцията. И това не е само транзитна страна, а е страна на происход, както беше споменато от господин Балдо. И дори за някои това е страна крайна цел. Става въпрос за мигранти от други страни от африканския рок – Вярваме, че така наречения Картум, процес от Картум, който е регионален форум за разговори с страните от Африканския рок, всъщност представлява една възможност ние наистина да обсъдим с Судан основните причини за миграцията. и с помощта на конкретни действия и проекти, проистичащи от този диалог, всъщност бихме могли да подобрим условията на живот и въобще условията и е, да разгледаме проблеми, свързани с правителството на Судан, които иначе не можем да разгледаме. Така че, очакваме да се случи конкретни, е, да протече конкретен диалог в рамките на този процес. И последно, госпожо председател, ние наистина бяхме много разочаровани да видим как този диалог се превръща в преговори, с, преговори които водят към задънена улица. Опитахме се да подмогнем този диалог, за да може той да се случи в една добра среда. Непрекъснато подчертаваме факта, че този диалог трябва да е приобщаващ, да включва други страни. Подкрепяме, подкрепяме ролята на Африканския съюз АЮ и ви благодаря много за възможността да се изкаже. Euh, excusez-moi, je sais que la méthode ne se fait pas, mais euh, nous... j'aime bien les choses. Извинявайте, не искам нещата да са точни. Така че ще се възползвам в максимална степен от това, че аз председателствам това заседание. Вие не отговорихте на моя въпрос по отношение на процеса от Картум. Казахте, че това е довело до два проекта. Можете ли обаче да дадете повече информация, защото доколкото аз знам, има две оси в този процес. Първо, има информация от начинаните власти за а, рисковете при идване в Европа и втората част от процеса е свързана с борба с трафика на хора. Така че искам отново да се върна да повторя своя въпрос. Какво смятате, че ще бъде и трябва да бъде направено, за да се справим с тези проблеми? Аз съм част от комисията Либе и наистина много внимателно следя въпросите свързани с човешките права. Изненадвам се, че в този случай имаме страна, която е транзитна, страна на происход и която е страна крайна дестинация. Това е много сложно и тук в комисията ДРОА ние сме много притеснени по отношение на човешките права. Така че, какви предложения имате вие за дейности, за които Европейската комисия ще поеме ангажимент, за да защити суданците и да подпомогне политически диалог? Без политически диалог няма да стигнем до никъде. Тези предизвикателства са много сложни и може би лична гледна точка, но ми се струва, че вместо да подпомогнем нещата в Судан с помощта на процес от Картум, ние всъщност подпомагаме господин Башар. Тоест, ние го защитаваме. Така че кажете какви са конкретните предложения, с какво ще можем да отбележим напредък. Благодаря, госпожо председател. Процесът от Картум е първо форум, в който да се проведе диалог той събира всички представители на съответните засегнати страни в Европа и от Африканския рок. Това също така е форум, в който в идеалния вариант трябва да се постигне споразумение на конкретни проекти. Бяха проведени първите за срещи в контекста на процеса от Кратум. Разделяхме предложенията за проекти, които дойдоха както от страните от региона, така и от държави членки на Европейския съюз и още не сме стигнали до момент, в който всъщност ще обсъдим конкретни проекти. Като цяло, процесът от Картум е свързан с борба с незаконния трафик на хора, така че тези проекти до голяма степен са свързани с с подобряване на ситуацията в тази област. В един по-общ контекст това е част от диалога с страните от рога на Африка, но също така и с Сахел и с страните от Северна Африка. И по време на среща на високо ниво за миграция в Лавалета, комисията ще представи предложение за един тръстов фонд за този регион. Идеята е с него да се финансират проекти за подобряване на условията на живот и борба с основните проблеми, които водят до миграцията в Сахел, в Рога на Африка – и в другите засегнати страни. Не знам дали колегите от комисията не биха искали да предоставят повече информация по този въпрос. Merci, euh, merci beaucoup de cette précision. Je pense que nous serons... Благодаря много за направеното уточнение. Много депутати ще следим напредъка в Лавалета, защото пред нас е, са сериозни предизвикателства. Искаме да видим какъв е и напредъка по отношение на процеса за създаване на мир. Искам да благодаря на колегата за свой за неговата работа. Наистина той заслужава благодарности. Искам да благодаря на нашите гости, господин Балдо. И ако мога, искам да благодаря на доктор Амин Меки Медани за това, че най-накрая успя да дойде, въпреки всички трудности, с които се сблъсква предния път, И надявам се, че ще има други възможности да дойдете в Европейския парламент. Така че благодаря ви много. Parfait, vous me reprendrez comme ça.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 да отпразнуваме деня за превенция на смъртното наказание. Няма да навлизам в подробности за това по какъв начин нашия парламент е ангажиран с забраната и отмяната на смъртното наказание. Това е валидно и за всички европейски институции, но ние в частност сме наистина отдадени на тази кауза, защото много често в своите резолюции правим препратки към необходимостта да се отмени смъртното наказание и ангажимента към тази кауза. Отчитаме прогрес, но има случаи, в които нещата се движат в обратната посока. Имаме случаи, в които има мораториум на смъртното наказание. Пример за това са част от щатите в САЩ, но в някои страни виждаме отрицателно развитие на нещата, например Азия. Ще се фокусираме основно върху Азия. И там това, което виждаме е използването на борбата срещу а, трафика на наркотични вещества като аргумент за връщане на смъртно наказание в страни, в които преди това имало е имал мораториум върху него. Затова ние в парламента отделихме време за да видим каква е ситуацията е, в целия свят и аз съм ви много благодарна за това, че ни помагате. При нас е Дейвид Никълс, който е от Amnesty International, Дан Долан, който представлява Репри в програ... Е, организация от Обединеното кралство. Той ще говори за борбата срещу трафика на наркотици с помощта на смъртно наказание. И накрая господин Никола Перон, който е председател на Асоциацията срещу смъртното наказание от Париж. Той ще ни разпознае с ситуацията в различните региони. Първо ще чуем Дейвид Никълс. Всеки от вас има 10 минути за своята презентация. Заповядайте. Um, Както казахте, ще започна с няколко думи за използването на смъртното наказание по света. След това колегата ще навлезе в подробности по конкретиката. Има добри новини. 140 държави по света, които са отменили смъртното наказание. Има все по-малко екзекуции, които се извършват в все по-малко държави. Имаме статистиката за миналата година, за 14-та година и в а, тази година мислям, че 607 екзекуции са били извършени в 22 държави по света. 2466 човека в 55 държави са осъдени на смърт. Тези държави, разбира се, с голяма оговорка, тъй като те не включват Китай. Не сме включили Китай в общата си статистика, защото от 2009 не го правим. Невъзможно е да се разчита на никакви достоверни статистически данни за Китай – и те не излизат с официална статистика. Многократно сме искали това от тях, но такава статистика няма. Хиляди се екзекутират в Китай всяка година и според нас те са много повече, отколкото всички останали по света взети заедно. Има една ясна тенденция за все по-малкото използване на смъртното наказание по света. Повечето екзекуции са в пет държави – Китай, Иран, Саудитска Арабия, Ирак и САЩ. Тук в Европа Беларус продължава да е единствената държава в Европа, на която да го прави. Африка е регионът, който е направил най-много поправки за отмяната, а през 2014 година само Екваториална Гвинея, Сомалия и Судан са извършили или са изпълнили а, смъртно наказание. САЩ е единствената държава в двете Америки, която извършва или изпълнява екзекуции. Там също има спад 2014 година. Всяка година намалява все повече изпълнението на смъртно наказание. Азия, Близкия изток и Северна Африка са най-проблематичните региони в света, що се отнася до смъртното наказание. В Близкия изток и Северна Африка, Ирак, Иран и Саудитска Арабия дават около 90% от всички изпълнени смъртни наказания в региона. 2015 година тенденциите през първите 8 месеца на тази година смятаме, че има и положителни, но и отрицателни а, събития по света. Ако погледнем, погледнем отрицателните, поднови се изпълнението на смъртно наказание в Индонезия Пакистан също и скоро ще оглави а, класацията като държава с най-много изпълнени смъртни наказания. Индонезия и Пакистан използват престъпността и тероризма като оправдание за това, че са подновили изпълнението. Иран а, се очаква да надвиши а, цифрите за изпълнени смъртни наказания през 2014 година. 700 човека за 6 месеца са екзекутирани. Ако нещата продължават така, ще има над 1000 човека с изпълнени смъртно наказание. Това е изключително важно в европейския контекст и новите отношения с Иран. Искаме още от самото начало в тези нови взаимоотношения да се засегне тази тема. След това Саудитска Арабия е екзекутирала повече е, за осъдени тази година, отколкото през 14-та година. Тоест има нарастване на изпълнените смъртни наказания. Не знам дали знаете, имаме а, един доклад, който беше само за Саудитска Арабия, 175 човека за по-малко от година. Заедно с всички други нарушения правата на човека в тази държава, наистина е много спешно да се преразгледат отношенията ни с Саудитска Арабия, като се сложат в центъра на отношенията правата на човека. Ако погледнем положителните развития, трябва да кажем, че има такива а, и през 2015 година. Вече три държави са отменили смъртното наказание през първите три месеца на 15-та Мадагаскар, Фиджи и Суринам. Още две други държави са на път да отменят смъртното наказание – Монголия и Южна Корея. Е, както казах, има също така една тенденция за отмяна на смъртното наказание в САЩ. Небраска отмени смъртното наказание и стана 19 я такъв щат в САЩ. Повече от половината държави по света вече са отменили смъртното наказание. Сега, ако погледнем напред в бъдещето и да видим какво може да направим, за да се преборим със смъртното наказание, там, където смъртното наказание е факт отдавна. Трябва много ясно да говорим по темата и да кажем, че това е нарушение правата на човек и трябва да бъде отменено. Казвайки всичко това, може да се допринесе за отмяната посредством е, стъпки и да се насърчи диалог, трябва да стане ясно, че като се обявиш против смъртното наказание, ти не се обявяваш за безнаказаност. Ще разгледам пет начина, по които това може да стане от НПО, парламента и целия Европейски съюз. На първо място, една от целите трябва да бъде да се укрепи наказателното правораздаване и да се спазват международните стандарти и минималните стандарти, що се отнася до същото. Много от държавите, които имат смъртно от наказание, продължават да го използват, като то противоречи на международното право. Всъщност имаме несправедливи съдилища, е, процеси, извинете, изтезания в Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Китай, Египет, Иран, Ирак, Северна Корея и Саудитска Арабия. Освен това има държави, които продължават да използват смъртно наказание срещу млади хора или непълнолетни. Египет, Иран, Малдивите, Нигерия, Пакистан, Саудитска Арабия, Шри-Ланка и Йемен. Имаме и други държави, които продължават да използват смъртното наказание и го изпълняват при хора с умствени и интелектуални увреждания. Индонезия, Япония, Малайзия, Пакистан, Тринидад и Тобаго и САЩ. В други държави престъпления, които са различни от предумишлено убийство, продължават да бъдат третирани като такива, които водят до смъртно наказание, като да речем използването на дрога. Смъртно наказание често се използва непропорционално срещу, млад... срещу бедните, извинете, малцинствата, членове на а, религиозни общности, етнически общности и така нататък. Друг един от начините да се пребори е, това и да се прекрати смъртното наказание е да се прекратят е, задължителните е, смъртни присъди. Те продължават да се налагат, макар че не е, спазват защита правата на човека и не се вземат предвид личните обстоятелства около обвиняемия или неговото, неговото престъпление. Тези задължителни смъртни присъди се налагат в Барбадос, Иран, Малайзия, Пакистан, Сингапур и Тринидад и Тобаго. На трето място трябва да се опитаме да намалим а, приложното поле на а, използването на смъртното наказание. Осъждат се лица на смърт за най-общо обявени престъпления, като тероризъм, богохулство, вероотстъпничество, държавна измяна, сътрудничество с чужда държава и така нататък. Имаме ден за борба срещу смъртното наказание, когато можем отново да кажем, че не може да се използва смъртно наказание при престъпления, свързани с дрогата. Има специална сесия на Общо събрание на ОНЕ, който ще се занимае с това и ще се изкаже срещу смъртното наказание при такива случаи. Също така трябва да се опитаме да развенчаем този мит за възпиращия ефект на тази присъда. Няма такива доказателства и няма разлика с лишаването от свобода. Много правителства по света смятат, че могат да решат социални и политически проблеми, като изпълнят смъртно наказание един или двама или стотици затворници. Гражданите в много държави не знаят, че всъщност това не предоставя никаква защита на обществото от там, от там насетне, чисто и просто а, води до дехуманизация. Трябва да подкрепяме местните инициативи за отмяна, както и отпор на смъртното наказание. Трябва да насърчаваме такива инициативи, да се свързваме с местни институции, групи, лица, за да подкрепяме дебати, и а, посредством тези стъпки. То работим с местни организации, за да предоставим техническо подпомагане, да укрепим наказателното правораздаване, премахването на тази присъда да бъде един от отговорите на наказателното правораздаване, трябва да има е, рехабилитация и пълно спазване на правата на човек. Благодаря. Merci beaucoup. Je vais tout de suite passer la parole à Dan Dolan, représentant de Reprive. Donc... Сега ще дам думата на следващия оратор, който ще говори за е, смъртното наказание и трафика с дрога, тъй като това е и темата на е, Дена на дрогата на 10 октомври. Благодаря. Искам да благодаря на Дейвид и на Амнести за презентацията. Беше много добър преглед. И е добре да се каже, че наистина в световен мащаб смъртното наказание се прилага все по-малко, но а, това въжи с обратна сила за случаите, когато става въпрос за престъпления, свързани с трафик на наркотици. Европа като, водещ, като водеща сила и най-големия донор всъщност може да подпомогне за намаляване на тази тенденция. Европа наистина има силна позиция по отношение на това да не се използва смъртно наказание при случаи на трафик на дрога. Има обаче един проблем, който подрива тази кауза на Европейския съюз, а именно непрекъсната подкрепа на противо на а, операции с цел злавяне на наркотици извън Европейския съюз, в страни като Иран, Пакистан. Непрекъснато това води до систематичното не на съответните заловени лица. Тъй като а, тук имаме явно противоречие, то трябва да бъде разрешено. Европа е лидер в борбата срещу смъртното наказание и същевременно се, същевременно се оказва, че дава възможност смъртното наказание да се използва и дори го окоръжава. А ние вярваме, че не е невъзможно тази дилема да бъде решена от страна на Европейския съюз, просто трябва да се изпълнят вече поетите ангажименти. Напълно възможно е да се продължи сътрудничеството с страни като Иран и Пакистан и същевременно да се заложат предпазни клаузи, които предполагат да няма такива екзекуции. Вярваме, че ако искаме това да се постигне, то трябва да работим бързо, тъй като в момента се а, водят преговори. Ситуацията остава такава каквато е, а същевременно европейският накоплатец не би искал парите му да се ползват за практики, срещу които, които са срещу европейските ценности. Ние вярваме, че тук именно е ключовата роля на европейските депутати. Затова, преди деня за борба с смъртно наказание, искаме да излезте с резолюция, в която ясно се казва, че европейски средства не трябва да се използват за операции, които водят до екзекуция на престъпниците. И че Европейски съюз е против смъртно наказание в целия свят. Нека ви запозная с това какво се случва. Около 33 държи, държави прилагат смъртно наказание в случаи с престъпления свързани с наркотици. Основна брой екзекуции са няколко, се случват в няколко страни. Китай, Саудитска Арабия, Виетнам, Малайзия и Сингапур. непрекъснато виждаме ескалиране на екзекуциите, на броя на екзекуциите. Има два основни фактора, които са причина за това. Първо, едно драматично ускоряване в изпълняване на смъртните присъди в тези страни, които по принцип са част от тази група. 367 бяха екзекутираните от Иран – престъпници през миналата година, тази година до момента са екзекутирали 384 в момента, в който 367 почва да ни се струва едва 367, т.е. малка цифра, значи имаме някакъв проблем. Както каза колегата, бързината, с която се изпълняват екзекуциите, се е удвоила тази година. И в доклада на Амнести се казва, че в 2010 4% от всички екзекуции са заради престъпления, свързани с наркотици, а сега а, цифрата е 27% от всички екзекуции, така че имаме сериозно нарастване с всяка година. Освен това, освен, че се екзекутират повече хора, това, което ни притеснява е, че има една група страни, които по-рано не екзекутираха а, обвинените в престъпление за, с превоз на наркотици, а сега го правят. Пример за това е Индонезия. Мораториума там беше отменен, за да се справят, както каза правителството, с случаите на, на престъпления, свързани с наркотици. Един от, един от екзекутираните беше умствено болен човек, който въобще не знаеше какво се случва с него, когато го изправиха пред долата на оръжията. Друг такъв случай е Пакистан, който също отмени своя мораториум и след това екзекутира 240 човека и сега вече изпреварва Саудитска Арабия по отношение на броя на екзекуциите. Всички тези екзекуции а, нарушават много от международните актове, включително разпоредбите на Международния наказателен съд, правата на детето, правата на човека. Знаем, че има екзекуции на непълнолетни деца, на лица, които са умствено, с умствено заболяване или увреждане. Вчера а, имаше отлагане на екзекуция на човек в инвалидна количка, защото те трябва да намерят начин според тях да помислят как да бъде обесен от инвалидната количка и още над 100 чакат своя ред. Според мен тази картина е много тъжна, притеснителна и това, което наистина сериозно ми тревожи е ролята на Европа в тази тенденция. Колкото и да е тежка и неприятна картината в глобален мащаб. Проблемът е, че европейските страни и Европейската комисия в определен смисъл наистина а, са движеща сила зад тези екзекуции, като предоставят непрекъснато и щедро финансиране на агресивни операции за а, залавяне на наркотици в тези страни европейските държави членки. Европейската комисия са дали над 60 милиона евро на страни, които се борят усилено срещу наркотиците, като Иран и Пакистан. Това включва неща като обучение на полицаи, закупуване на оборудване, обучение на специални кучета, които могат да надушват наркотици и дори покрива и оперативно сътрудничество. Голямата част от това финансиране минава през офиса, службата на ООН за наркотици и престъпления. Те на теория са против смъртно наказание, но обикновено много често техните програми водят до увеличаване на броя на извършените арести, конфискуваните наркотици и съответно това а, води до а, засилване на случаите на смъртно наказание, защото смъртно наказание в Иран, да речем, са обвързани с количеството заловена дрога. Пакистан, например, в своя закон за наркотиците е вписал като свое постижение смъртните изпълнените смъртни присъди като част от постиженията във връзка с борбата с наркотиците. Но имаме много случаи, в които европейското финансиране е довело пряко до изпълняването на смъртното наказание. Имаше един случай с 15 годишно момче от Афганистан, Джана Мера, който беше а, обесен в Иран за това, че бил превозвал наркотици от Афганистан към Иран. И това се оказва, че е част, неговото злавене е част от, е резултат от програма и инвестиция на стоеност 5,2 милиона долара. Този проект е предоставил обучение на граничните служители, които са го заловили. Е, помогнал им е да закупят кучета, които да надушват наркотици. Така че това е пряко свързано с европейско финансиране. И мисля, че не е радикално да кажем, че европейския помощ в този случай води до повече екзекуции някои страни а, наистина са се отказали от това да финансират Иран. Това са Дания, Ирландия и Обединеното кралство, защото смята, че техните дарения водят до екзекуции. Също време, обаче тези страни не направиха също по отношение на Пакистан. Искам да кажа, че самата служба на ООН за наркотици и престъпления има ясна политика по отношение на смъртно наказание за престъпления, свързани с наркотици, и а, казва, че ако в страните, които те подпомагат, няма желание да се спре тази практика, то те ще замързят временно или напълно ще спрат финансирането. За момента знаем, че нищо не се е случило, след като публи... тази политика беше публикувана през 2011 година. Така че ние не искаме да се прекрати сътрудничеството във връзка с залавянето на наркотици в Пакистан или Иран, Разбираме, че европейските страни искат да преследват своите цели по отношение на наркотиците и да осъществяват международно сътрудничество. Това го разбираме напълно, но същевременно помощта трябва да е обвързана с разумни предпазни клаузи, така че да не се използват парите на европейския накоплатец за екзекуции и смъртни присъди. Европейския извинявайте, службата на ООН в момента води преговори с Пакистан и Иран за нови петгодишни договори за подпомагане. Тук наистина виждам, че времето ми изтича, така че ще приключа, но мисля, че е много важно да отправим едно послание и да кажем, ако борбата с наркотиците в страни като Иран и Пакистан трябва да продължи, ако европейските страни трябва да продължат да я финансират, то, това, то тя трябва да съответства на съществуващите европейски политики и да не води до екзекуции. Искаме а, това да бъде част от резолюцията във връзка с а, 10 октомври деня на борба срещу смъртно наказание, т.е. Европа не може да под... не може да дава помощ, ако не е сигурна, че тази помощ не води до екзекуции. Наистина трябва да приемем тежкия избор от една страна. Борба с наркотиците, от друга страна систематични екзекуции на нарушителите. Европейския парламент е демократичният глас на европейските граждани и мисля, че ако се изкаже по този въпрос, това ще има драматичен отзвук. Благодаря ви. qu'en Indonésie, sauf erreur de ma part, sur les 14 personnes exécutées, toutes наистина тези 40 е, екзекуции са се на чужденци в Иран и в Ирак. Е, това говори за, придава един е, националистичен привкус на тези екзекуции, което също е тревожен момент. Но, разбира се, ще говорим за всичко това. Сега да дам думата на господин Никола Перон, който е директор на програмата заедно срещу смъртното наказание, който вероятно ще направи едно регионално сравнение и предложение за бъдеще. Може би просто ще ни даде плод за размисъл. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате думата днес. Е, като директор на тази организация за борба с е, смъртно наказание. Ние наистина сме е, инициатори на коалицията, Световната коалиция срещу смъртно наказание и организираме световните конгреси 10 октомври чухте, ще бъде е, дена, деня, световния ден за, за борба с е, смъртно наказание, за премахване на смъртно наказание. И в тази връзка е, редица държави в света са откликнали да участват, за да засилим тази кауза, която е от жизненно важно значение за всички. Заедно с е, борбата след премахването на робството и изтезанията, това е следващата ни голяма битка. Днес наистина всяка, въпреки борбата срещу а, е, това явление, всеки ден а, е, някъде биват екзекутирани а, хора. Всяка година обаче а, редица държави постепенно премахват смъртно наказание. А, пред е, е, всъщност моята зна, Франция, вдъхновена от Робер Бедантер, е, беше 35-та страна, 81 година, която премахна смъртното наказание. Това беше 34-та страна света. Две трети тогава имаха смъртно наказание. Сега две трети го премахнаха, т.е. съотношението се промени, се обърна, така да се каже. Това е една изключително интересна тенденция и наистина е, доста бързо се променят нещата. Е, наистина е, движението е към световно, в световен мащаб премахване смъртно наказание, но разбира се, много още работа ни предстои. Изключително тежка работа е в някои райони. Няма да се връщам върху, е, към всички държави, които все още изпълняват смъртно наказание, но е, ще кажа, е, те, ще се спра на тези райони, райони които се запази смъртно наказание. Първо е Азия, Азиатския район. Няма да давам конкретни цифри повечето държави членки в последните години е, са, пре, са преустановили е, мораториума върху смъртно наказание. Това са Сингапур, Пакистан. Е, в, например, в Пакистан 6 години не са изпълнявали смъртни наказания, само 2014 150 екзекуции са осъществени, са направени. Разбира се, в тези държави трябва да оказваме натиск, да работим да, да Европейския съюз е, би трябвало наистина да полага усилия, за да се е, работи е, и напредва в това отношение. Както казах, положението в Азия е доста тежко, но в някои държави членки броя на смъртните наказания намалява. Например, такава тенденция забелязва в Китай, в е, Сингапур. Намалява броя на самите смъртни присъди и, е, например, в Куала Лумпур миналата година се организира заседание на тази тема и министъра на Малайзия се ангажира да премахне смъртно доказание за налагано за трафик на дрога. Това е една малка стъпка и би трябвало наистина да настояваме тя да се осъществи. Другата зона, е, това е, е Централна Африка и е, е, Близкия изток и Северна Африка. Това са Саудитска Арабия, Иран, Ирак и Египет. Само няколко минути ще отделя на Иран. Там положението е изключително е, тревожно за всички, които се борят за премахване на смъртното наказание. Имахме доста надежда, когато дойде на власт президента Руани. Смятахме, че тогава много представители на Европейския съюз, държавни правителствени ръководители от тогава са направили много посещения в Иран и при срещи с президента са изказали надежда, че ще бъде Премахто смъртно наказание. За съжаление обаче не се случи това. Нашите партньори по правата на човека, които е, правят годишни доклади за положението в Иран, казаха, че процента, бройката изнета на, на е, екзекуции в Иран се е увеличила от цифрата е 753 екзекуции и в годишния доклад се казва, че този, тази бройка се е увеличила именно след идването на власт на президента Руани. Особено тревожно е прилагането на смъртно наказание, което всъщност е, именно преди да идването на власт на, на тази, е, в подготовка на идването на власт на, на, на, президент Руани е започнал тази тенденция на увеличаване на смъртните, на екзекуциите. Би трябвало, разбира се, много силно да се ангазират страните в света и от Европейския съюз, за да поставят много твърди условия в диалога с Иран би трябвало да се следват е, стриктно е, препоръките е, по отношение на Иран, които той е приел, по отношение на гражданското общество и така нататък, които Това е един от начините да се действа, да бъдем ефикасни в Иран, колкото до все пак забеляза се някаква значителна динамика сред аболиционистите в страните в, от Магреба, коалициите в Тунис, Марокко е, се е, обединиха и засилиха значително борбата си е, срещу смъртното наказание в последните години. Вече техните действия започват да дават плодове. Например, е, в този исторически е, реч на е, крал Мохамед VI, според кой, в която той публично поздрави дискусията, която се води за премахване на смъртно наказание и насърчи на, на гражданските общества да действат за пръв път в историята на Марокко публично се дискутира темата за смъртно наказание. Да не говорим и за инициативата на депутати в тунизийски, марокански депутати, които в, през 2012 организираха мрежа на депутатите аболиционисти. Така че много инициативи съществуват. Нашата работа е да продължим да ги подкрепяме. Ролята на Европейския съюз е, е в рамките на политиката на съседство да подкрепя тези инициативи, за да се постига конкретен е, напредък. И ако позволите, ще спомена трет, е, един трети район, която е 100% е аболюционистична. Това е, е континентална Африка и по-скоро франкофонската част от е, държавите под Сахара. В тази част на света наистина значителен брой страни вече премахнаха смъртното казание в по-голямата част от франкофонските страни от континентална Африка е очевидно, че предстои в краткосрочен план премахването на смъртното наказание. Работим с тях непрекъснато. На 29 и 30 октомври ще организираме в Бразавил една конференция на високо равнище и в присъствието на 50 на депутати от франкофотите страни на Африка под патронажа на президента Сасун Гесо ще се проведе това мероприятие. Освен това, би трябвало да се мобилизират всички е, слоеве на населението, за да се тласка напред този проблем. Освен това, ще завърша с това е, ще, и ще завърша с това. Предстои шестия конгрес, е, световен конгрес за борба срещу смъртно наказание, който ще се проведе в операта в Осло на 21-23 юни 16 година под патронажа на норвежката държава. Организиране е, е, организира се всеки три години от 2001 насам. Този конгрес обединява над 1500 е, души от е, пет континента, адвокати, магистрати, неправителствени организации, дипломати, депутати. Ние наистина приканваме европейските институции да участват активно в това събитие. Excusez-moi. Е, боя се, че трябва наистина да ви подсещам за времето. Е, не ми хареса този полицейски подход, но няма как. Благодаря, госпожо председател. Имам няколко въпроса. Благодаря също така за всички презентации. Дейвид Никълс, добре беше, че ни припомнихте в началото, че смъртното наказание не е смислено наказание. То не води до нищо. То води само до смърт и до дехуманизация на обществото. Става дума за смъртни наказания, които, ако се прилагат на трафиканти на дрога, няма да попречат на хората да се справят с дрогата и да преодолеят пристрастяването. Това е безмислено и трябва да си го повтаряме, когато водим дебати. Вие критикувахте европейското финансиране за програми, които се борят с дрогата. Тези средства минават през Организацията за развитие и сътрудничество. В съвета за правата на човека те помежду си критикуват ли се, защото политиките си противоречат? Нямаме представители на комисията и за това ще задам въпрос на комисията. Споменахте проблемите, които са свързани с тази политика. И за това искам да попитам какви са предпазните механизми за правата на човека, които се прилагат, за да може това финансиране, което идва от ОНЕ, да не води до смъртни наказания в Иран, Пакистан и други. Аз не съм запозната с тези политики, така че това е истински въпрос. Защо Европейската комисия не е направила отмяната на смъртно наказание за свързани с дрога престъпления, едно предварително условие, когато отпуска помощ на различни държави. Плана за действие за наркотиците, който приключва до година, съдържа една препоръка за оказания и оценки, за да може да се направи така, че правата на човека да станат част от външните действия за борба с дрогата на ЕС. Смята ли Европейската комисия да спаси тази препоръка? Имам въпрос и към външната служба, или службата за външна дейност. Има различни европейци, които в момента са лишени от свобода и очаква смъртно наказание, като а, обвиненията срещу тях са за дрога. А, Доколкото разбирам, те не получават дипломатическа и правна помощ. Може ли да се веде да коментира? And then, um, so also... Освен това, пленарното заседание през октомври, може би, първото, трябва да се използва, за да се излезе с конкретна резолюция за смъртното наказание – и за онези, които извършват престъпления, свързани с дрогата. Вече имаме споразумение за питане с устен отговор за смъртното наказание. Мога само да препоръчам на всички други политически групи да направим една кратка резолюция след този въпрос с устен отговор – отново свързан за смърт, с смъртното наказание и престъпленията с дрога. Голямата група депутати от големите групи я няма, така че е добре да им предадете тази идея. Още един въпрос. След това, което казахте вие. За Иран. смъртното наказание ще бъде ли част от диалога за правата на човека с Иран? Има ли някакъв напредък? Обикновено има дебати по тази тема. Накрая тази сутрин Комисията по международна търговия гласува за укрепване на системата за нетъргуване с продукти, които се използват за изтезание. Прияти са всички наши препоръки. Има нещо, което можем да направим. Говори се също така за това да не се търгува с химикали, които се използват за изпълнение на смъртно наказание. Мерси, Барбара, мадам Бесера. Госпожа Бесера. Благодаря, госпожо председател. Първо ще се извиня за това, че не можах да присъствам тук по-рано на самото изслушване, макар че много ми се искаше да присъствам. Изчела съм документите по темата и забелязвам на къде върви разговора. Благодаря на госпожа Лохбилер, защото тя засегна най-важните въпроси за мен, особено питането или въпроса с остен отговор. Хубаво е да имаме нещо кратко, лаконично по тази тема. След това възниква и въпроса за Иран. Той винаги е на преден план. Що се отнася до ролята на Европейски съюз в преговорите, преговорите за ядрена сделка. В мандата, който дадохме или даваме на госпожа Могерини, трябва да направим така, че тя във всеки един удобен момент ясно да заявява, че няма възможност да има промяна в държава, където има смъртно наказание, особено, що се отнася до правата на човека. Все повече се използва това смъртно наказание, така че е, тези държави искат да си изградят някакъв имидж, но той няма нищо общо с случващото се. Там има фундаментализъм, е, поне правителството въплащава този фундаментализъм и такъв е подхода на управляващите. Имаме всякакви споразумения, искания, свързани с правата на човека, свързани с Иран, но ние трябва да говорим ясно пред тях и категорично. Що се отнася до продажбата на инструменти за изтезания, това трябва да се помисли. Важно е да бъдем бдителни, особено, що се отнася до казаното от госпожа Лох Билер по конкретните изменения. Трябва да подчертаем тези важни моменти и да бъдем по-взискателни. Quand vous, nous, vous venez de le dire, on a une question orale qui devrait permettre un débat Всъщност, тук що зададах, поставихте един а, устно един въпрос, който ще бъде раз, обсъден в пленарно заседание в, а, през октомври в Страсбург. Сега, колкото до резолюция, ние би трябва, не знае дали ще излезем с такава, но трябва да сезираме нашите а, съответни групи. Да имаме един писмен текст, който да е насочен към тази тема. Колебае се да го кажа, защото обикновено избягваме да говорим, е, когато разсягаме една тема, избягваме да говорим за други, но всички са съгласни е, да има дискусия в е, пленарна зала и след това по би трябвало вече по отделни подтеми, да имаме целенасочени дискусии. Аз е, определено ще наблегна на този въпрос за финансирането от страна на Европейския съюз и как да направим така, да, че да повлияем на тенденциите, особено в е, Азия, И ако е, погледнем данните от документа на Amnesty, виждаме държавите, които връщат, е, връщат е, смъртно наказание от тях 12 или 13 са в Азия. Значи в, е, в е, този диалог с тези страни ние предпочитаните партньори трябва да поставим винаги този важен въпрос, защото развитието е в доста тревожна посока и то при темпове, които се ускоряват. Колкото до износа на продукти за изтезания. Това също е, е, е, е важен, много важен въпрос. мобилизиране на гражданите също за целта. Във вашите изказвания, пък и на господин Перон също се прокарват едни общи идеи. Съгласна съм, че има тревожни явления – и би трябвало да бъдем много бдителни. Включително и сред нас тук е, има тревожни явления, но е, нямаме заникодателство. Тоест, едно е ясно, че със смърт в не можем да се преборим с най-тежките престъпления. Напротив, е, нашия анализът показва, че има много по-ефективни и ефикасни средства за борба с е, престъпността. Това съществува и в някои европейски страни или в Штатите, ако щете. Това наистина най-общо в рамката, която ще постави една такава резолюция, би трябвало да поставим ударението върху тези въпроси, които вълнуват и вас, и, и останалия свят, и нас. Европейските институции Поставени са така въпроси, бяха отправени към европейските институти, не знае, не знае дали ще отговорите на всички. Какво се прави по, в рамките на диалога с отделни страни и до каква степен фигурира въпроса със смъртно наказание в този диалог? Няма да мога да предоставя отговор на всички въпроси, особено въпросите на госпожа Лохбилер, защото ние представляваме СВД и отговаряме за политиката за борба с смъртното наказание. И заедно с всички наши събеседници прилагаме, се борим всъщност срещу това наказание. Ние сме от едната страна на барикадата, Нека кажа няколко общи думи за политиката, която изпълняваме. Да ви припомня и след това съвсем накратко по конкретния въпрос а, дрога или наркотици. Знаем какви са нашите инструменти за външна политика. Опитваме се да използваме всички тези инструменти. Имаме програма за права на човека. Повдигаме въпроса за смъртното наказание като основен за Европейския съюз с всички държави, включително партньори като Япония и САЩ, с които имаме постоянен диалог. Е, има огромен бой, брой демарши и изказвания, които сме изпращали на различни държави през годините, 14-15 година, но и преди това. Европейският съюз е най-големият донор. Преди малко припомнихте, че има проблеми с част от нашите проекти, годината на дрогата, например, но що се отнася до борбата с смъртното наказание, сме най-големият донор в света, който подкрепя усилията на аболиционистите и други такива НПО. Основният инструмент е Европейския инструмент за демокрация и права на човека и от 2007 година насетне около 20 милиона са били заделени за тази цел. Това е значителна сума. След това новия план за действие. А, в него също отмяната на смъртно наказание е приоритет. Прави се връзка с а, изтезанията и вече имаме действия заедно с държавите членки на многостранно ниво в Нью Йорк с резолюцията за мораториум на изпълнението. 118 гласа бяха за този мораториум безпредседелен брой гласове. Анализът ни съвпада с този, който бе представен тук. Тенденцията е положителна, но все пак е, по места нещата са различни. Що се отнася до наркотиците, трябва да сме по-запознати с тази тематика. Ние знаем част от нещата, които казахте. Най-общо смятаме, и това го пише в нашите указания, през, от, прияти от 13-та година за смъртното наказание, че престъпленията с наркотици не са от най-тежките престъпления. И това отговаря на обичайното международно право. Водим диалог за права на човека с много държави, над 40 по света и връзката между дрогата и права на човека е част от проблемите с някои от държавите в Азия. Сингапур, Малайзия, Тайланд, Индонезия, Малайзия, навсякъде, където има такъв проблем. Освен това, трябва да направим така, че всички дейности, цялото подпомагане, правно, финансово, трети страни, не допринася за смъртното наказание. Това е съвсем ясно. Опитваме се да направим всичко възможно и да работим с партньорите в европейските институции. Имаме нова стратегия, тя е сравнително нова, за другата, която бе прията през 12-та година, от 13-та до 20-та включва то като период. Основната цел тук е да имаме синергия и обмен на информация между основните заинтересовани страни. Водим диалог с колегите, които отговарят за прилагането на тази стратегия. Защитата на правата на човека трябва да е част от диалога и прилагането на съответните програми. Тоест, обсъждаме с колегите, които отговарят за политиките и се опитваме да излезем с конкретни индикатори, които ще вземат предвид евентуалните въздействия на определени проекти върху правата на човека. екзекуциите, трябва да са част от тези показатели. Надяваме се, когато се стигне до съгласие, този въпрос да бъде включен в индикаторите. Това мога да кажа сега. Има и други въпроси, на които може би могат да отговорят по-добре някои други колеги. Благодаря. Vous avez été relativement précis dans vos réponses. Donc, euh, en vous entendant, j'avais une idée à dire. Je, me, je pense que dans, ce cadre, dans le cadre de ces dialogues, Слушайки ви си, мисля, че в рамките на този диалог ще е по-лесно за Европейския съюз със своите обичайни партньори да се намесва, да им внушава по един или друг начин, че това е нещо, което трябва да се промени. Би трябвало да, това да се използва с държави, които се стремят към стесняване до отношенията с Европейския съюз. Може би най-лесно може да се отправи такова послание. Не го формулирам точно, но в нашия годишен доклад, е, в годишния доклад винаги трябва да има и този момент, е, свързан с смъртно наказание. Сега ще ви давам думата за отговор в обратен ред, като започва с господин Никола Перон. Oui, merci Благодаря. Искам да реагирам на няколко въпроса. Е, едно е важно, както каза председателката, да бъдем бдителни никога не може да бъде спечелена 100% тази битка, но важно е да работим за преобръщане на тенденцията. Изключително важно е за нас е, от гражданските общество да продължим усилията си в, за премахване на смъртно наказание, включително и в европейското пространство. Ние работим по тези въпроси ежедневно. Това трябва да е част и от възпитанието в училищата. Ежедневно да се прави, да се внушава това, защото това е това е аргументите трябва да бъдат с цифри и факти, че смъртно наказание не действа разколебаващо, не предотвратява престъпни деяния. Не... Колкото до Иран, това, което казах и в презентацията, ако След тези начални разговори с официалните власти, би трябвало по-нататъчните контакти и диалог с Иран да бъдат в по-нататъчни разговори да се поставя именно това условие, защото положението е изключително тревожно. От идването на власт на новия председател, наистина бройката е, на, нарасна неимоверно и имайте предвид, че не знаем абсолютно всички цифри все още. Благодаря сега другите гости. Um, thank... Благодаря. Благодаря на всички за въпросите. Благодаря и на представителя на външната служба. Мисля, че вашето изказване беше много полезно. Ще бъда пределно ясен в това, което казвам. По никакъв начин не искам да намаля ефекта от чудесната работа, която се извършва в Европейския съюз за борба с смъртно наказание на световен мащаб. Наистина, вие сте най-големия поддръжник на, на отмяната на смъртно наказание Свърши сте чудесна работа в отделни случаи тази година и това е част от програмата за отмяна. Това, за което аз говоря, е, че в своята презентация, че има едно противоречие. От една страна Европа защитава брилянтно отмята на смъртно наказание в световен мащаб и същевременно проектите за борба с наркотици в Иран и Пакистан – водят до проблеми и рушат репутацията на Европейския съюз. Така че струваме се, че наистина от изключително значение е наложително да се справим с този проблем. Оценявам това, което казахте в връзка с усилията да се справите с този проблем. Ясно е, че сме изправени пред предизвикателство, но аз виждам и възможност. Възможност Европа да използва своето участие в операции в други страни за борба с наркотици, за да може да работи със своите партньори, за да се отмени смъртно наказание. Един господин на име Ател Басет, който чака смъртна присъда в Пакистан, който всъщност, на който всъщност е издадена смъртна присъда в Пакистан и всъщност той е човека, за който ви споменах по-рано, за който се чудеха как да обесят от неговата инвалидна количка, тъй като той е парализиран от кръста надолу. В 4.30 сутринта, тази сутрин, той трябваше да бъде екзекутиран случая с него се появи като част от преговорите с Пакистан за така наречения GSP плюс статут на Пакистан, който позволява по-добри условия за търговия с Европейския съюз. И след като този въпрос се появи, смятам, че а, ефектът беше поразителен. За разлика от много други осъдени, той видя изгрева на слънцето в Адисабеба. Така че трябва да работим заедно и да видим, че с помощта на ползотворни дискусии можем да постигнем много, така че наистина тук съществува възможност за работа. Сега ще се върна на въпроса на госпожа Лопе за дебата с европейските институции. Реториката, извинете, на институцията на ООН, реториката е много силна, излизат а, с а, силни изказвания, и мисля, че това ще бъде отчитано и по време на Генералната асамблея на ООН, което ще разглежда участието на службата за наркотици и престъпления на, към ООН. И Банки Мун казва, че донорите и международните организации, които предоставят подпомагане на борбата с наркотиците, трябва да гарантират, че това не води до използването на смъртното наказание, т.е. дори самата служба към ООН казва, че трябва да се замразят или прекратят помощите, ако продължава да има екзекуции. Така че дебата всъщност се свежда до едно. Всички приемат проблема. Проблема обаче е какво случва на практика. В крайна сметка пари на европейския данъкоплатец отиват за финансиране на екзекуции. И така стигаме до вашия втори въпрос. Необходимостта от резолюция. Реториката е правилна и не вярвам, че когато се зададат въпроси в пленарна зала, ще чуем много положителни отговори за това, че наистина необходимо е да спрем европейското участие в екзекуциите. Проблема е реалността. Вие като демократично избрани представители на европейския данакоплатец можете да кажете, не искаме европейски пари да водят до екзекуции. Ще има невероятен отзвук. Разбирам вашия аргумент, че не искате да изключите други въпроси, но като цяло искам да ви кажа, че това участие в продължаването на смъртното наказание подромва вашата, доверието във вас. Господин Никол, заповядайте. Благодаря. Не мисля, че към мен имаше директно зададени въпроси, но искам да отбележа няколко неща. Първо, мисля, че това, което е ясно, и това, което не се отчита в достатъчна степен по отношение на ООН и тяхната служба за наркотици и престъпления е, че погазването на човешките права е неразривно свързано с смъртно наказание. Тук няма справедлив съдебен процес. Факта, че е, системата, правосъдната система не работи добре. Всички тези неща трябва да бъдат разгледани, за да може да се създаде конструктивен диалог за да може да се прекратят екзекуциите. Така че не става въпрос само да се спрат случаите на извършване на смъртно наказание, а са важни всички тези съпътстващи фактори. Споменахте въпроса с а, чужденците, които са осъдени на смърт. Мисля, че една от причините за такъв ангажимент е, че в много случаи на тези лица има отказан достъп до консулските служби, достъп до адвокат. Те не могат да участват в съдебен процес на собствения си език или на език, който разбират. И това е нарушаване на международното наказателно право, не само от гледна точка на смъртно наказание. По отношение на справедливите съдебни процеси, мога да спомена много страни. Една от тях е Египет това, което виждаме е масови присъди, които се издават след наистина неправилно проведени съдебни процеси и виждаме едни масови екзекуции в тези страни. Какво прави Европейски съюз, за да спре това да се случва? Второто нещо, което исках да спомена, е свързано с използването на обвинения за пренос на наркотици като причина за смъртно наказание. Едно от нещата, които искаме да се случи, е да се помисли какво ще се случи във връзка с сътрудничеството за борба с тероризма. Виждаме, че все повече се говори за това някои от страните, които са най-големите екзекутори в света, увеличават броя на смъртните присъди, като се позовават на законодателство за борба с тероризма в много случаи. Не вярвам, вярват, вярвам, знаете, от тези лица, които се осъждат с а, блогъри, журналисти, лекари, активисти, така че точно срещу това се борим ние. Трябва да гарантираме, че няма само съществуващи на хартия указания, а наистина няма да има смъртни случаи изпълнение на смъртни присъди вследствие на сътрудничество за борба с тероризма от страна на Европейския съюз. И последно, това, което каза госпожа Лохо била във връзка с комисията за търговия тази сутрин. Ако наистина доклад на госпожа Скак се отчете правилно и сериозно в европейските среди, то тогава трябва да е ясно, че европейските компании не могат да изличат полза от мъчения и извършване на смъртни присъди по света. Искам да благодаря на госпожа Лох за нейната работа в Дроа и Афет, за да стигнем до този момент. Така че наистина благодаря ви от все сърце. Давам думата на госпожа Роман. Благодаря за това, че ми давате думата отново. Аз обаче не получих въпрос, а, отговор, извинявайте, на въпросите, които поставих към комисията. Може би в комисията няма човек, който може да ми отговори, но мога да предоставя а, въпросите в писмен вариант на секретарията на ДРОА, защото на пленарното заседание на 1 октомври ние трябва да имаме тези отговори. Те не са просто отговори, а, а са наистина неща, които критикуваме. И се обръщаме към външната служба. Възможно ли е да получим от вас списък с всички европейци, които са осъдени на смърт, както и списък с а, начина по който на, с а, действията, с които на тях им е помогнато. Благодаря ви. je crois que nous arrivons à la fin de nos travaux. Мисля, че приближаваме края на нашата работа. Барбара, наистина има основание. Би било много добре в писмен вид да получим тези неща и мисля, че координатора с Европейската комисия отговаря за това да предаде посланията в двете посоки и най-добре в писмен вид, за да послужи това за една съвсем за резолюция в началото на октомври. Въпроса за за гражданите от трети страни е доста деликатен. Трябва да. Е, всъщност и това не ни е темата. Защото има опасност, ако се дълбаем в нея, да се върне като бумеранг също, да се обърне също бумеранг срещу нас но би трябвало наистина, за да имаме, да имаме една равнопоставеност в тези процеси, Спомням си формулировката на, от различни резолюции. Тук има малко спорен момент. когато, например, осъдените на смърт от една страна или от е, местните се ползват е, от по-добри условия, отколкото чужденци, но има основание да се помисли по този въпрос. Интересен е случай с Тунис, които се възползват от терористичен акт, за да върнат смъртното наказание. Не съм проверила случая, но наистина звучи съвсем е, е, правдоподобно. Мисля, че това е добра новина, че всъщност континентална Африка се придвижва във вярната посока. Ще се срещнем последствие за е, съставане на резолюцията, която очакаме нашите, след това да предложим на пленарно заседание за политическо съгласие, така да се каже. Следващото заседание е следващия вторник в 9 часа. Благодаря на гостите за изказванията. Поставихте верните така акценти върху нещата, които е, занимават всички. Председателката благодари и на преводачите, които, както каза тя, имаха тежък ден днес. Благодаря на всички.